Добре дошли. Моля ви да вземете местата си. Искам да приветствам с добре дошли както членовете на Европейския парламент, така и националните делегации, които представляват националните парламенти. Добре дошли на днешното заседание на съвместната група, група за парламентарен контрол. Искам най-сърдечно да ви поздравя най-вече искам да поздравя и за председателката, госпожата Вити, която представлява председателството на съвета за това полугодие. Двамата с нея ще председателстваме съвместно днешното заседание. За мен е удоволствие и чест, че сте тук на днешното пето заседание на съвместната група за парламентарен контрол на дейността на Европол. Европейската агенция за сътрудничество между полицейските сили в областта на сигурността. Радваме се. 64 души от националните парламенти от 36 парламентарни камери от 26 държави участват в днешното заседание по тема, която е от приоритетна важност за европейските граждани. Всичко това е в рамките на Лисабонския договор и договора за функциониране на Европейския съюз за засилване на сътрудничеството между полицейските сили и правозащитните органи. Целта е да се предотвратяват тежки престъпления между държави членки, престъпления, които засягат общите интереси на Съюза. Съвместната група за парламентарен контрол беше създадена за да упражнява контрол върху дейността на Европол – ние сме горди, че тази група беше създадена с подкрепата на всички национални парламенти и с подкрепата на бившите и настоящи председателства на съвета, за да се гарантира тесен парламентарен контрол върху Европол. Ние не разполагаме с много време, затова трябва да го използваме добре през едните дни. Днес след обед ще имаме заседание. Утре също ще продължим работата ни. Днешното заседание е разделено на три части. След третата част ще направим. След първата част ще направим кафе пауза, след което ще продължим. На последната трета част ще бъде наш гост професор Перегрини, както и заместник органа по защитата на данните. Както е обичайна практика в националните парламенти и в този парламент, ще има възможност и за дискусии с участието както на евродепутати, така и на депутати от националните парламенти. Моля ви обаче да се съобразявате с времето, тъй като дневният ред е изключително наситен и трябва да управляваме добре времето. Както вече споменах, Днес ще проведем първия кръг от дискусии. Ще слушаме също презентация от органа за защита на данните господин Виавиоровски. Също заместник изпълнителния директор на Европол ще бъде наш гост. Той ще се качи тук при нас господин Линте, е също, който е председател на управителния съвет, ще бъде също тук тази вечер. Ще изслушаме и реч от комисаря, който отговаря по въпросите на сигурността, комисарият Джулиан Кинг, чийто мандат скоро приключва след 5 години работа в Европейската комисия. И така ние ще предложим прием от негово име, от името на Европейския парламент, след като приключи днешната ни сесия. Така че ще имаме възможност да разговаряме допълнително. Искам да обърна внимание на делегациите за изменението за участието на Дания в съвместната група беше внесено от е, съпредседателите възоснова на препоръка от работната група. Председателската тройка взе такова решение. Днес тя проведе подготвителна среща, след като постъпи искане за това. Германската делегация беше поканена да участва по една от точките в дневния ред – В тройката са включени представители на Румъния, миналото председателство на съвета, Финландия, която сега председателства, и Харватия, която ще поеме председателството след Финландия. Колегата до мен ще ни запознае с резултатите от тази среща на председателската тройка. Давам думата на госпожа Телвитие която е ръководител на финландския парламент, на делегацията на финландския парламент на това заседание. Благодаря, господин Агилер. Позволете ми от моя страна да кажа нещо на моя роден език. Hyvät kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien jäsenet, arvoisat vieraat. Уважаеми депутати от националните парламенти, уважаеми евродепутати, скъпи приятели, дами и господа, от свое име аз също искам да пожелая на всички ви добре дошли на днешното заседание на съвместната група. Това е петото поредно заседание, организирано съвместно от Финландският парламент и Европейският парламент. Надявам се, че сте пътували добре до Брюксел. Тази съвместна група беше създадена в отговор на искани от държавите членки, за да се възпрепятства разпространението на престъпността. Регламентът Европол, който е в сила, влезе в сила през 2016 година. Целта на Европол е да подпомага на съответните служби и на заинтересованите администрации за борба срещу тероризма и всякакъв вид тежка престъпност. Европол също има и образователни задачи на правораздавателните органи. Целта е също да се подобри обмена на информация между държавите членки Европол – като същевременно се държи сметка за защита на данните. Парламентарният контрол върху, актив... върху дейността на Европол дава възможност на парламентите да получат информация от Европол. Ето защо провеждаме редовно заседание на тази съвместна група. Именно за това сме се събрали днес и утре. Скъпи колеги, Силата на Европа е свързана с общите ценности, които споделяме. Една отделна държава членка не би могла да се бори срещу организираната престъпност или да се справи сама с тероризма. Само заедно можем да постигнем тази цел. Европол предлага на държавите членки експертна помощ, капацитет за борба с престъпността. Една отделна държава членка не би могла да мобилизира толкова много ресурси. Ето защо е толкова важно Европол да продължи да разполага с адекватни ресурси, за да може да изпълнява възложените му задачи. Работата осъществявана от е, Европол, сътрудничеството, което се осъществява благодарение на него, е от полза за всички държави членки. Надявам се, че нашата среща ще бъде плодотворна, че ще имаме ползотворен диалог по всички въпроси, които са от интерес за нас е, и които са в полето на дейност на Европол. Сега ще продължа на английски язик. So, uh, uh, president... Беше проведена среща на председателската тройка. Тази среща се състоя тази сутрин. На тази среща обсъдихме следните въпроси. Проектопрограмата програмата на заседанието на съместната група за парламентарен контрол, резултатите от работата на работната група относно участието на Дания, въпросът за определене на представител на съвместната група в качеството му на наблюдател в работата на управителния съвет на Европол бяха разгледани внесените писмени въпроси и писмени декларации. Също имахме размяна на мнения а, с делегацията на германския Бундестаг. Предвид на това, а, че те ще станат част от председателската тройка следващото полугодие. Предвиждат се възможни в бъдеще да се изпращат от участниците писмени и устни въпроси към Европол. От миналото заседание са поступили въпроси от един член. Предвиден е срок от 6 седмици за отговор. В петък беше получен отговор от Европол. От последната ни среща въпроси, които бяха внесели по-рано на предишне заседание на съвместната група, получиха отговор на Европол и внеслите тези въпроси делегации разполагат с отговорите приемане на дневния ред на петото заседание на съвместната група на парламентарен, за парламентарен контрол. Вие всички разполагате с този проект, който се предлага от председателската тройка. Имате ли някакви забележки по него? Ако нямате възражение, считаме, че този дневен ред е прият. Сега ще започнем пленарното ни заседание. Колеги, предлагам да започнем пленарната част на заседанието на съвместната група за парламентарен контрол, като пристъпим към първията точка, а именно отчет за дейността на Европол от март до септември както и многогодишният програмен документ за периода 2020-2022 на Европол. При да започнем, искам да ви запозная с някои практически аспекти. Предлага се превод на всички официални езици на Европейския съюз, с изключение на ирландски. Моля ви да следвате инструкциите, които са пред вас. Така също ще получите информация как да получите достъп до Wi-Fi. Освен това, имайте предвид, че това заседание се предава на живо по интернет. Благодаря госпожа Телвити за това, че са председателствате това заседание. Сега нека да пристъпим към същенската част от нашия натоварен дневен ред – Действително ще бъдем много заети през тези два дни. Ще изслушаме сега презентация от Катерин Дебол, изпълнителен директор на Европол. Тя ще ни запознае с дейността на Европол от март 2019 до септември 2019 година, какви са предстоящите предизвикателства, какви са необходимите бюджетни и човешки ресурси, съгласно член 51 от регламента за Европол. Се изисква създаване, е, изготвяне на многогодишен програмен документ. Такъв проект е изготвен за периода 2020-2022 година. Европейския парламент иска увеличаване на размяната на информация, като Европол се превърне в център за предоставяне на информация по въпросите, свързани с престъпността. През февруари тази година в Букурещ стана дума за този програмен документ. Унези от вас, които имате опит в участието в междупарламентарни конференции знаете, че ще има кръгове на въпроси и отговори. Във всеки един от тези кръгове ще има двама членове от Европейския парламент, от, Европейския парламент не, извинете, двама представители национални парламенти, последван от един представител на Европейския парламент, след което ще изслушаме отговорите. За да заявите интерес, за участие в задаването на въпроси. Моля ви да попълните тези формуляри, които са ви предоставени, за да можете да напишете името си, функцията, която изпълнявате, за да може да бъдете включени в списъка на изказващите се по формулата двама депутати от национални парламенти, един евродепутат във всеки един от кръговете. Така ще можем да покрием целият дневен ред. Всичко това обаче изисква рационално използване на времето за изказвания. За това всеки ще разполага с по две минути, за да може нези, към които задавате въпросите, да могат да отговорят. По този начин ще можем да гарантираме участието на максимален брой желащи. Така че много ви моля да се съобразявате с тези изисквания за съвместното ни заседание. И така давам думата на госпожа Дебол, изпълнителен директор на Европол. Добре дошла отново в Европейския парламент. На заседанието на съвместната парламентарна асамблея имате думата за 15 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми национални представители, господин е, Хуан Фернандо Слопес Агилар, госпожа Мари Лейна Талвити. Благодаря ви за поканата. Чест е за мен да присъствам на вашето заседание. В изказването си искам да докладвам за последните е, развитие на отношенията между Европол в рамките на 2022 година, както и коментари по писмените е, ви изказвания. Освен това ще ви е, предоставя актуална информация е, за е, случилото се от последното заседание на групата в Букурещ до сега. Може би си спомнете, че по време на последното заседание аз ви представих един така преглед картина на стратегията на Европол, която е одобрена от управителния съвет на Европол, който се състои от представители на националните държави и Европейската комисия. Стратегия 2020 плюс е основата за многогодишното програмиране използвам възможността да очертая основните стратегически е, линии в този документ и да ви запозная с последните, е, последното развитие на нещата, свързани с стратегията. Приоритетите са следните. Първо, Европол ще използва в пълна мяра информацията от една е, пространна мрежа от партньори, както се спомена от председателя на комисията. Ние искаме да бъдем е, един център, в който да се фокусира е, информация за наказателни, е, но, е, наказателно-правни въпроси. Второ, трябва да бъдем много гъвкави да действаме много е, бързо и да предоставяме действително оперативна подкрепа на държавите членки. Ето защо ще се спираме върху приоритетни случаи, приоритетно разследване върху е, цели с особено значение и стойност – там, когато става дума за особено е, сериозни престъпления, опасни престъпници е, и схеми. И трето, е, Европол трябва да стане платформа за решения на европейско равнище и трябва да има водеща роля в новаторството и научно-изследователските действия, свързани с правоприлагането. Изпълнението на стратегията 2020 плюс се превежда в оперативни действия, което означава силно ударение върху приоритетните заплахи за сигурността. Това е сърцевината на полицейската дейност. През 19-та година работихме по някои оперативни, е, актуализиращи е, елементи, е, търсещи синергия в приоритетите области. По-конкретно създадахме една работна група за анализ, една, е, която отговаря за създаването на нова е, нов център е, е, финансов и по финансови и економически въпроси, както и едно, един съвет за съответната информация. Тези групи работят за засилване на анализите и аналитичните възможности на държавите членки. След няколко дни ще е, пуснем една е, онлайн платформа за анализ. Получихме много е, ентусиазиран отзвук от над 800 анализатора от държавите членки, които са готови да се свържат с тази платформа и да споделят на нея опит, знания и съответно съответните е, средства за работа. Както казах, е, е, тази група ще създаде структурата на този нов център, както и неговите изисквания и нужди, там, където държавите членки ще могат да допринасят в борбата за корупцията и економическата престъпност, финансови престъпления също така. Проектът за новаторство ще се съсручи върху картиране на пейзажа на европейско равнище от правоприлагаща гледна точка, както ще разработи стратегия за иновации, която ще дава възможност информацията да бъде един неразделен елемент от бъдещето. Всичко това са новите тенденции, които са свързани с документа 2020+. Също времено ще засилим допълнително включително е, трите съществуващи оперативни центрове в Европол. Кибер, за киберпрестъпленията, за борба с тероризма и за е, Център за е, тежки и организирани престъпления. Например, Европол би искал да засили, е, да, да положи повече усилия, да полага повече усилия в борбата срещу трафик на наркотици е, с, е, и предпазване на децата от е, сексуална експлоатация и е, турмоз. Това е стратегия за 20, е, до 2020 и а, е, след това. Амбициозен, план е, но инвестициите в Европол са преки инвестиции в а, е, подпомагане на а, съответните органи в държавите членки. И а, това ме навежда на следващата тема съответните финансови и човешки ресурси за агенцията. Те са отрешаващо значение, за да можем да е, си вършим работата и да има полза от нас. Европол се нуждае от един устойчив, стабилен бюджет е, и е, инвестиции, дългосрочни инвестиции, заедно с ежедневните операции трябва да имаме обща насоченост. Действията ни трябва да бъдат изолирани сами за себе си. Трябва ни по-голям, по-широк мандат, за да можем да водим адекватно борба с тежки, с сериозни заплахи в една развиваща се технологична среда. Благодаря на вашата група за помощта ви по време на преговорите по бюджета за 2020, пък и за многогодишната финансова рамка до 2021-2027. Приветства мнението на комисията Либе за бюджета 2020, който напълно отговаря на желанията на Европол за 2020, а именно 173,6 милиона евро и 66 допълнителни щатни бройки. Надявам се, че е, Европейския парламент и държавите членки ще потвърдят тази си позиция. Дори ако, е, макар че е, крайният резултат, крайният бюджет все още не е, е прият, не, не се знае, но тенденцията на ваша подкрепа към Европол е очевидна многогодишна финансова рамка ще заложи таваните на нашите ресурси за периода 2021-2027. Сегашното предложение за сериозни орязвания на бюджета на Европол, например, с, според които с над 10% през 2021 ще бъде съкратен бюджета в сравнен с бюджета, който се изпълнява в момента. Наближаваме закончителния етап на преговорите по многогодишната финансова рамка като съгласие се очаква до края на годината. Надявам се националните правителства да е, осъзнаят е, колко важно е да се хармонизира бюджетите на, бюджета на Европол с съответните политически и оперативни очаквания. Бих искала да откликна на е, изказваните и коментари по бюджета на Европол. Благодаря ви за интереса, интересите коментари. Сега Европол а, изпраща 2 до 3, е, от 2 до 3, 2 е, до, до 3 служители праща в Кипър. А, подкрепяме е, правоприлагащите органи в Кипър в рамките на оперативен план за вторичните а, проверки за сигурност от страна Кипър. Тези а, гостуващи служители а, могат да се движат по цялата територия на Република Кипър, Кипър когато е нужно според е, националните е, компетентни органи. Всички е, тези служители са доказали, че работят ефективно и се осъществява един здравословен обмен на информация между Европол и кипърските органи. Колкото до декриптирането и криптовалутата, благодарение на комисията успяхме да създадем една платформа за декриптиране, заедно с съвместния център за научни изследвания на ЕС. Колкото до валутата, до криптовалутата, валутата Европол се стреми да, да напредва и в тази област, доколкото ресурсите му позволяват, разбира се. Сега като говорим за оперативните ни е, действия, ще ви е, предоставя актуална информация последните сфери. киберпреступността, структура на организираните престъпност, детска порнография сега, по отношение на киберзаплахите, това продължава да е, е заплаха номер едно. В тази година е, се забелязва развитие на различни е, случайни така, групи, насочени срещу фирми и граждани, които искат откуп е, операция, действието, което подкрепяме в момента, се отнася до е, едно е, конкретно семейство, което изисква откъп, откуп и насочва усилията си към определени цели в отделните държави членки. Друга заплаха е Dark Web, киберпатрулиращите действия е, събират, набират съответно, обединяват усилията на национални експерти от 273 е, първоначални цели Европол работи по 106 по време на е, действията, по време на дните за определени действия. Ние работим по три огнестрелни оръжия, киберпрестъпност и заплахи съответно. Организираната престъпност, групи за организирана престъпност, водещите такива обикновено са типично престъпни групи. Те са, включват най-разнообразни предприемачески е, престъпни дейности. Те са особено гъвкави и се приспособяват лесно към променещата се околна среда. Използването на физическо насилие е, се засилва драстично, особено във връзка с е, трафик на наркотици организирани е, престъпност. Корупцията е основен аспект особено на високите нива на организираната престъпност. Водещи групи е, навлизат и проникват в е, организации от публичния и частния сектор, като използват подкъпи, е, конфликт на интереси, сплашване и договаряне престъпно договаряне повечето от тези групи продължават да са е, е, европейски граждани. 65% от тях са европейски граждани. Структурата на тези организирани престъпни групи е най-разнообразна. Повечето са организирани е, от горе надолу. Значителен брой се осъществяват от различни корпорации, свързани са с вериги на трафик и разбира се са свързани с доставката на големи кочества незаконни стоки. Например, Icebreaker, това е една съвместна операция, която в две години действа, включвайки Литва, Польша, Испания и САЩ с подкрепата на Европол и Евроюст. Печалбите от тази, на тази престъпна организация в последните години възлизат на 603 милиона евро четири криминални е, престъпни групи с над 50 члена участват. Е, е, те са използвали трафик на лекарства, убийства, трафик на хора. Това са е, криминални е, мрежи, които е, включват 4 организации, 53 члена операцията. Една от операциите, свършена през 2020, ще бъде при последната операция полицията конфискува значителни суми пари. Е, тези групи е, контрабандират тонове кокаин от е, Южна Америка. В Румъния 2,4 тона са били прихванати и основните извършители са били, също тях са били повдигнати обвинения. Изпирането пари си остава сериозна заплаха из, изпирането на средства, придобити по престъпен начин, си остава основен на цел нов, нови средства се явяват, като бит, Последната, последния аспект от работата ни е детската порнография в интернет това си остава много сериозна престъпна заплаха. Редица е, е, съобщения получава е, Европол от националните центрове за липсващи деца и деца жертви на експлоатация. Бройката на тези са 275 хиляди. Участква се увеличение тази година почти отвояване в сравнение с цифрата от миналата година шесте е, работни групи за е, е, установяване самоличността на, на жертвите. Работят, 29 агенции работят. Имаме 800 улики за установяване самоличността на жертвите, които проследяваме. Искам накратко да се спра върху кратко накратко за как стоят нещата с престъпността от гледна точка на Европол. Е, е, Тежката организирана престъпност и е, киберпрестъпността са сериозни заплахи и все повече хора са засегнати от тях ние сме свидетели на сблъсъци между престъпни групи, като например бандите, които се избиват помежду си в Дания и Швеция, също и в Амстердам. Насилието вероятно ще се увеличи. През последните седмици сме свидетели на увеличаване на мигранти, бройката на мигранти, които идват на границата на ЕС. Според нас това обикновено води до засилване на миграцията на хора, мигранти мигранти и свързаните с това документа, документални измами. И трето, е, нещо, което ни смущава, използването на социалните медии от терористи, но и от е, организи, групи за организирана престъпност. Те много добре, много умело ползват социалните медии. Е, освен това, сме свидетели на увеличаване на все повече използване на Darknet. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря ви, както винаги. Сега, преди да започнем обсъжданията, искам да ви припомня, че имаме в различни цветове формуляри за заявка на изказвания. Моля, попълнете е, според е, съответния цвят и изпратете картата до президиума, за да организираме списъка оратори. Предварително поръчи, получихме писмени позиции от две делегации по основната точка от дневния ред, която сега обсъждаме, за това ще дам думата на две национални делегации на Германския Бундестаг и на Кипърския парламент. Госпожа Сузан Митак има думата като представител на германския Бундестаг за две минути, ако желае. Тук ли е госпожа Зонтак? Заповядайте. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря и за много изчерпателния доклад на госпожа Дебол. Това, което ни смущава е бюджета, в бюджета е, че много от задачите, които сме набелязали, които са абсолютно неизбежни, е, е, трябва да бъдат съответно покрити със съответните, обезпечени със съответните средства, а 2020 вече виждаме, че с 20 е, милиона е занижен бюджет, бюджета, което е под близо 50% под актуалните нужди. Е, и средствата, които искаме за Европол са занижени. Е, това ни навежда на въпроса дали не можем да направим нещо да гарантираме е, този бюджет от урязване, така че Европол да може да си върши работата с този бюджет, без той да бъде съкръщаван е, ако, ако разбира се, не може да бъде повишен. Благодаря господин Деметрис Деметрио, който е, представлява парламента на Кипър. Заповядайте. Не е включен микрофона на оратора. Кирия и кирия Συμπροέδρη, кирия Γενική Διευθύντρια, благодаря, уважаеми госпожо и господа съпредседатели, колеги. Като ръководител на кипърската делегация искам искрено да ви благодаря за това, че е, поставихте на вниманието на всички в залата нашата писмена позиция. Също така искам да подчертая, че много успешно работят поканените служители на Европол у нас. Имах възможност за среща с кипърския екип и аз се уверих лично в големите им постижения. Въпреки това, искам да изразя своята тревога. А тя е свързана с това, че Кипър е държава членка на Европейския съюз, но същевременно в Кипър имаме най-големия брой мигранти, които постъпват на наша територия. Причината е, че окупираните територии не са под нашия контрол и стратегически избор на Турция. Знаете много добре, госпожо Дебол, качват на самолети мигрантите и те пристигат на незаконно летище в окупираната част на север Никозия и после през зоната на ООН пресичат свободната територия. Това е територията на Република Кипър и искат убежище. Въпросът за нас е огромен. Искам да ви попитам, е, безпокои ли ви това състояние и дали с помощта на е, служителите на Европол в е, Кипър може да се направи нещо. Те много успешно работят, дано да може да се свърши работа и тук. Благодаря. Благодаря ви. А сега Бих искал да дам думата на записалите се оратори. Както казах, максимум по две минути, като ще редуваме двама представители на национален парламент с е, представител на Европейския парламент. Накрая ще чуем отговорите на госпожа Дебол. Започваме с господин Келецис от гръцкия парламент. В залата ли сте? Заповядайте. Благодаря. Добър ден на всички. Аз съм член на гръцкия парламент и представлявам избирателен район Еврос като депутат в парламента. Ние имаме граница и по море, и по суша с Турция. Неодавна госпожа Дебол беше на посещение в Еврос, това беше през пролета тази година, и на място се увери какви проблеми изпитваме с миграционните потоци от Турция. Трябва да се каже, че през изминалите няколко дни е, положението се влушава. Все повече хора пристигат на границата ни. Когато госпожа Дебол беше на посещение, ние разговаряхме за назначаването на е, служители от е, Европол като поканени да работят на територията на област Еврос. Имате ли такива планове? Дали ще има служители на Европол в област Еврос? Има ли някакъв напредък във връзка с споразумението за сътрудничество между Европол и Турция за обмен на информация във връзка с миграцията и престъпленията? с които се занимава Европол. Благодаря. Сега давам думата на представителя на шведската делегация, госпожа Стонгсвист. Благодаря, господин председател, Благодаря, госпожо Бол. Благодаря на Европол и лично на вас Благодаря за радушния прием, който беше оказан на нашите представители е, в е, Европол. Мисля, че благодарение на това членовете на делегацията можаха по-добре да разберат е, как работи Европол, как взаимодейства с националните компетентни органи. Що се отнася до многогодишния програмен документ – Изключително важна е ролята на координацията. Многогодишното програмиране се основава на определяне на приоритетите и за нас е, е много важно как точно се определят е, тези приоритети, за предстоящите периоди. Кои са те? И имам и още един въпрос, който е свързан с координацията между дейността на съвместната група за парламентарен контрол и Европол. И възможността да дава принос съвместната група за по-нататъчното развитие на Европол. Защото мисля, че ние можем да дадем нашия принос в размишленията за бъдещата дейност на Европол. Какъв е календарът, по който се предвижда да се работи, за да можем да дадем своя принос? Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представител на Европейския парламент. Заповядайте. Господин Сарсалехос, благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо директор на Европол, както и за интереса, който проявявате за работа с Европейския парламент. Благодаря за вашата посветеност на развиване на тези отношения. Както добре знаете, Европейският парламент заяви своят интерес за укрепване на Европол, на неговата дейност и това намери конкретно отражение в позицията, заето от Европейския парламент по отношение на ресурсното обезпечаване на Европол. Защото работата на Европол ще нараства, няма да намалява ефикасността на Европол отговаря на интересите на гражданите. Затова трудно можем да приемем предлаганите съкръщения в бюджета. Искам да се възползвам от днешната възможност и присъствието на национални парламенти, за да отправим това послание до европейските правителства. Госпожо Дебол, бих желал да предприемете още една стъпка напред и да ни кажете какъв би бил най-лошият бюджетен сценарий и как това ще се отрази върху структурата и дейността на Европол и кои ще бъдат най-засегнатите сфери от липсата на ресурси. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Дебол. Ако нямате нищо против, тъй като имаме още желаящи да се изкажа, доста е дълъг списъка, предлагам да си отбележите въпросите и да имаме предвид, че имаме време до 15.30 часа за тази точка от дневния ред. И е Следващата точка също трябва да е тук. Е, ораторите по нея вече са е, в залата. Затова нека да следваме реда, който беше обявен. Двама представители на национални парламенти и след това член на Европейския парламент. Госпожа Конуей от Ирландия. О, не, извинявам се, тя е член на Европейския парламент. Тогава Господин Окалайон. Правилно ли произнасям името? Ирландския парламент. Аз много се извинявам и ви моля да проявите разбиране, ако не произнасям правилно. Майк, it's important. Много важно е да е включен микрофона ви, моля ви. Госпожо изпълнителен директор, не чух във вашия доклад нито дума за оттеглянето на Обединеното кралство. За Брекзит нищо. За адреса на Европол или пък за отразяването му в многогодишния програмен документ 2020-2022 година. Тъй като Имаме броени дни и седмици до обявената дата. Подготвяте ли се за новите взаимоотношения с Великобритания, независимо от условията на нейното оттегляне? Полицията в Република Ирландия продължава пълноценното си участие в Европол и изцяло ще работи в сътрудничество с а, националната полиция в Северна Ирландия, която в един момент ще се окаже а, полицейска служба извън Европейския а, съюз. А, моля ви да коментирате този важен въпрос. Благодаря. И сега. Господин Ланият от Естония има думата. Благодаря, господин председателя. Благодаря. Уважаема госпожо Дебол, преди всичко искам да ви благодаря за отличното изказване. Вие подчертахте значението на Европол за събирането на информация и за прехода от събирането на данни към събиране на информация. На основата на 20 годишния си опит в полицейските служби аз съм напълно съгласен с вас. Информацията има първостепенно значение в разследването на тежката престъпност. За съжаление, все още има държави членки, които не влагат достатъчно ресурси в развитието и функционирането на базата данни на Европол. А тук факторите са от двете страни. Както държавите членки, които искат или не искат да направят нещо, така и Европол. Какво може да направи Европол, за да активизира държавите членки? Благодаря и сега господин Витанов. Благодаря, благодаря ви, госпожо Дебол, за изказването. Съвсем кратък въпрос имам. Интересувам се от сътрудничество между Европол и трети страни. Може ли да очертаете основните предизвикателства и най-важните възможности, особено партньорството с Западните Балкани? Това особено много ме интересува, защото аз съм не просто представител на България, но и човек, който а, вижда голямото геостратегическо значение на страните в този район. Знаете, че сътрудничеството с Западните Балкани беше много важно а, 2015 и 2016 година, когато имахме пик на миграционните потоци. И сега госпожа Конвей от Ирландия. Uh, Извинявам се, поправи оратора, но аз съм господин, а не госпожа, госпожа Конвей. Участвал съм в работата на тази група в продължителен период. Чухме пространното изказване на госпожа Дебол, а и в същото време въпроса защо в него липсваше Брекзит. Последиците в областта на сигурността са много важни. Госпожа Дебол може би помни, че я помолих а, да посети Дъблин и а, да проведем разговори. След срещата в а, Букурещ изпратихме а, писмо по електронната поща, но дори не получихме формален отговор, че то е получено. Това наистина е жалко. Поставям този въпрос и на вниманието на съвместната група и подновявам поканата си госпожа Дебол да дойде на посещение в Дъблин, защото е много актуален въпрос за Брексит. It'll be Господин Кетирос от Кипър има думата. Добър ден! Госпожо Дебол, аз искам да говоря за организираната престъпност и трафика на наркотици. Особено на нови видове наркотици. Миналия месец почина една жена тя участва в религиозни ритуали, свързани с употребата на наркотици. Някои от Колумбия организират тези ритуали, след което отговорното лице е напуснало Кипър и не знаем къде се намира. В контекста на обмена на информация с Европол, когато работите по стратегията ви за борба с наркотиците, как смятате да работите за разкриване на подобни престъпници? Госпожа Дали от Европейския парламент. Имам въпроси за стратегическите приоритети. Вие казахте, че искате да преминете от правоохранителен орган към орган, който обработва информация. Смятате ли да се синтезира информация от наличните източници или пък нещо друго? Стратегическия ви приоритет номер 4 е Европол да бъде в челните редици на научно-изследователската и развойна дейност. Как смятате да стане това? С участието на частния сектор, в частност при управлението на данни, които са събрани чрез частни а, компании. И нещо много важно за мен е външната стратегия на Европойл и разпределенето на служители извън Европейския съюз. За това се говори от години, но бихте ли ни казали а, какво се прави, какви мисии се осъществяват, а, каква информация е събрана? Особено ме интересува сферата на събирането на разузнавателни данни от трети държави. Дали всичко това става за всеки отделен случай по-отделно? Изобщо прави ли се нещо в тази насока? Господин Каракополос от Гърция има думата. Благодаря ви много, господин председателю. Задълбочаването на сътрудничество между Европол и Фронтекс за по-добро управление на външните граници на Европейския съюз и за гарантиране на успешната ни борба с организираната престъпност е нещо наложително. Особено в Гърция, където сме изправени пред големи миграционни и беженски потоци. Става дума за стотици, които пристигат на Егейските острове има много хора, които идват и чрез Еброс. Имаше в събота специално заседание на министър-председателя, за да се обърне внимание на този въпрос, тъй като ситуацията по островите в Гърция е, е взривоопасно. Всичко това обременява местните общности. Трябва да се работи съвместно за да се сложи край на дейността на каналджиите и на трафикантите. Не бива да пренебрегваме факта, че Европа трябва да прояви солидарност към държавите, които имат външна граница на Съюза. Трябва да се обърне внимание също на трафика на наркотици, както и трафика на оръжия. Искам да обърна внимание на споразумението между Европол и Турция. За съжаление, това споразумение не доведе до никакъв напрездък. Това е по вина на Турция. В Турция има много престъпни банди, които оперират особено в областта на каналаджийството и на незаконното прекарване на мигранти. Турският президент също плаши, че ще отвори границата и ще изпрати милиони мигранти към Съюза. Какви са плановете ви? Какво смятате да направите, за да се изпълнява споразумението е Европейски съюз Турция? Госпожа Киничи от Европейския парламент има думата. Благодаря. Благодаря на госпожа Дебол, с която многократно сме се срещали в този формат. Благодаря ви за изказването и искам да припомня задължението на нашата група да подкрепяме тясно сътрудничество с Европол, защото във всички случаи, както беше изразено и в доклада на госпожа Дебол, много тревожно е урязването на бюджета за следващия период. Имам няколко по-конкретни въпроса. Говорихте преди всичко за нарастване на насилието и на дейността на организираните престъпни групи, е, които е, ръководят е, трафика на хора и многобройни финансови престъпления. Разполага ли с необходим инструментариум Европол или може да се говори за необходимост от ново законодателство, което да отговори на тези нови, по-различни предизвикателства – знаем много добре, е, че все по-трудно е, се проследяват е, потоците пари и паричните преводи, защото все повече се усъвършенстват начините, по които те се прехвърлят през граница, а ако не се следят економическите потоци, не може да се реши и въпроса с борбата с организираната престъпност. Това е една от задачите на центъра, създаден към Европол. Раз... Обменът на информация между Европол и националните компетентни органи може да помогне много. Разполага ли и по този въпрос с адекватен инструментариум Европол или е, трябва да се направи нещо на европейско равнище? Благодаря госпожа е- Еве от Германия. Дами и господа, скъпи колеги, госпожа Деболе основателно каза, че Европол иска да създаде един хаб, един център за информация. Разбира се, за да има такъв център, трябва да имаме информация, данни, а законите за защита на данните в държавите членки са различни и е, би трябвало тук е, е, има опасност да мутира този е, или да се отиде в крайности. Така че какво мислите по този въпрос? Е, е, как да се хармонизира законодателство, така че да се събират необходимите данни? И второ за Брексит, както казаха колегите от Ирландия. Значи, ако, когато, ако и когато Великобритания се превърне в трета страна, тогава какво ще стане с данните, които тя предоставя, които се съхраняват и ползват от нея. И трето, детската порнография, говорихте за това, и Darknet. Въпросът е, е има ли различни възможности да се търсят тези, които дърпат конците, т.е. може ли да да проследяваме е, е, месенджер, когато е, има такива заплахи и опасности или подозрения, какво трябва да се направи. И накрая изпиране на пари ние в Бундестага в Германия решихме да а, вземе мерки за обръщане на, на а, прехвърляне на вината т.е. доказване на происхода на средствата. Как, според вас какво трябва да се направи, за да се предотвратят тези финансови транзакции, нелегални транзакции. Госпожа Пула, Пура от Финландия. Да. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо изпълнителен директор, за вашата презентация. Аз искам да се солидаризирам с тези, които говориха преди мен по бюджета за Европол. Има доста проблемни въпроси, свързани с миграционните потоци, тероризма, киберпрестъпността и прочие. Същевременно Европол получава и нови функции, нови задачи, свързани с борбата с контрабандата и интернет престъпленията. Тези въпроси не се решават, те се задълбочават, стават все по-трудни, все по-широко разпространени. И моят въпрос е, всички сме съгласни, че Европол трябва да бъде укрепена с повече ресурси. И искам да запитам, има ли реална опасност тази толкова важна институция да получава все повече задачи, като същевременно не получава нужните ресурси, за да се справи с тях? Ако е така, как ще приоритизирате задачите? Благодаря ви. Госпожа Кенко от Европейският парламент. Благодаря. Ще говоря на холандски. Колегите ми миналата година се запознаха с доклада, в който беше посочено, че ще има препоръки. Европол трябва да се превърне в информационен център е, и ще може да разпространява информация за е, престъпността, за радикализацията, за справянето с престъпни групи. Въпросът ми е от този доклад насам нещо променило ли се? Има ли някакъв напредък? Виждате ли някаква добавена стойност във всичко това? Сигурно ще имате проблеми с обмена на информация с други държави членки. Едно от големите предизвикателства е да се намери баланса между повече сигурност и защита на правата на личността. Всичко това е свързано и с въпросите на тероризма, също малтретирането на деца онлайн, онлайн използването на криптирани послания и прочие. Така че искам да разбера от вас как виждате бъдещето как Европа може да ви окаже повече подкрепа за решаването на тези проблеми. Ако се наложи съкръщаване, например, на персонала на Европол. И какво е състоянието с равнопоставеността между мъжете и жените в Европол? Ние знаем колко важно е широкото представителство, за да имаме една цялостна картина. Господин Тус от Кипър. Благодаря ви много, господин председателю. Искам да разбера в каква степен сте направили разчети, свързани с операциите с криптовалута в Европейския съюз. Колко са случаите, свързани с незаконна дейност, особено относно финансирането на терористична дейност. Освен това, необходимо ли е законодателство в държавите членки за по-добро справяне с тези проблеми и не би ли трябвало изцяло да се забранят криптовалутите? Господин Монт от Белгия. Ама госпожа, извинете, госпожа. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя нашата междупарламентарна група за съвместната работа на националните и парламенти и Европейския парламент. Това е нещо, което е много освежаващо. Имам два въпроса към госпожа Дебол относно външната стратегия на Европол и споразуменията за сътрудничество между Европол с трети страни. Това са стратегически оперативни споразумения. Не винаги знаем точно какви са техните формати. Освен това има някои държави, които са тоталитарни режими и какъв контрол е предвиден при изпълнението на тези споразумения, за да се види какво е въздействието им върху човешките права. Бихте казали нещо повече за преговорите, които се водят с държавите от Близкия изток и Северна Африка, МЕНА и сътрудничеството с Frontex. Миналия юни се сключи споразумение за сътрудничество с тази организация. Какво е включено в това сътрудничество? Също относно това, ако имате повече информация, отколкото тази, която е на разположение на вебсайта, да ни я предоставите. Има още един желаящ да вземе думата. С това ще приключим изказването. Последният оратор – господин Глакозис от Гърция. Имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря ви, че правите това изключение и ми давате думата. Аз искам да поставя два въпроса. Първо, ние сме силно обезпокоени относно бюджета и работата на Европол. И втория въпрос е свързан с беженците и нарастващите потоци, както се спомена от колегите от Кипърския и Гръцкия парламенти. В ООН се провежда по-настоящем конференцията по климата, една от основните задачи на Европол е свързана с борбата с свързани с климата престъпления. Не знае дали сте се занимавали с този въпрос. Ако не сте споменали нищо, бихте ли ни казали каква е стратегията на Европол за борба срещу престъпления, свързани с климата? Несъмнено, изменението на климата е резултат и от престъпни дейности, които се извършват в различни части на Европа и останалата част на света. Повече от 20 въпроса бяха поставени. Всички се съобразихте с регламента за изказвания. Благодаря ви много за това. Разполагаме с 15 минути. Вие имате богат опит в подобен формат на задаване и отговаряне на въпроси. Така че, госпожо Дебол, Разполагате с 15 минути за отговор. Благодаря. Относно бюджета, искам най-напред да благодаря за поставените въпроси. Те са много интересни. Искам да благодаря за интереса, който проявявате към работата на Европол. Ще се опитам да групирам въпросите там, където е възможно. Първите въпроси се отнасяха до бюджета. Предложението за бюджета за 2020 година, така както е публикувано от комисията, предвижда 33 милиона по-малък бюджет и 52 души по-малък състав. Нашето притеснение е, че Европейският съюз заедно с държавите членки положи много усилия да се подобри външната сигурност, но ние се вълнуваме и от заплахите за вътрешната сигурност. Трябва да има баланс между външните и вътрешни заплахи за сигурността. Така че да не се превръща в слабо звено вътрешната сигурност. Това което правим и каквото ще можем да направим, ако се одобри окончателно бюджета и той не отговаря на това, което беше поискано от управителния съвет. Това ще изисква да се приоритизира отново нашата дейност, така както е заложено в документите ни, както и някои дългосрочни решения, които бяха взети в стратегията 2020+. Ние искаме да се разположат служители, наши служители в центровете за мигранти и беженци, в горещите точки. Също трябва да засилим усилията за противодействие на тежката престъпност. Имаме увеличаване на трафика на наркотици в Европейския съюз, което е безпредседентно. Има също притеснение, че предвид на финансовите ресурси може да има ефекта. Освен това, обръщаме внимание и на престъпници, които представляват особен интерес. Ние сега приоритизираме. Е, ние имаме само средства за да обхванем 15 е, случаи, е, свързани с такива цели, които представляват особена важност. Ние активно работим по проекти. Имаме аналитичен проект в Европол за борба с екологични престъпления. Ние разчитаме на обмена на информация с държавите членки. Ние искаме да окажем въздействие там, където е възможно. Незаконно съдържание онлайн – тук е необходимо да усъвременим системата ни, която се нарича ИРМА, да преминем към една по-адаптирана система, която да бъде използвана в различни държави членки, в различни звена за сваляне на законно съдържание. Ако не разполагаме със средства на европейско ниво, няма да можем да усъвременим системата и всяка от държавите членки трябва сама да прави тези инвестиции. Това ще са разходи за държавите членки. Това ще е също трудно и за европейското ниво и за доставчиците на услуги. И така, предложенията ви са важни, вашата подкрепа също е важна и за иновациите и научните изследвания. Защо сме си поставили този стратегически приоритет? Защото определено има нужда, е, има е, търсене от страна на държавите членки. Е, всички се изправни пред проблема с съкрещаване на ресурса, затова трябва да търсим новаторски решения за решаване проблемите, свързани с сигурността и полицейската дейност търсим различни е, стъпки в държавите членки, оценяваме е, е, с оглед на това какво трябва да се направи на европейско равнище. Разбира се, за целта е необходим съответния бюджет. Целта е да се е, намерят е, полицейски решения на европейско равнище за всички държави членки, и за имащите, и за нямащите в е, европейския контекст. Въпроса с служителите на Европол в Кипър. Мандата на Европол е ясен. Ние не сме в на Европейския съюз, не можем да изпълняваме или е, из, изпълнителни. Нямаме изпълнителни задачи. Ние трябва да се вместваме, вписваме в мандата си, а, а той означава да е, набираме е, информация и да е, следваме задълженията си в, за борба с е, тежките престъпления според съответните е, приложения. Ние събираме данни, както казах, и ги обработваме съответно нуждите на държавите членки. Държавите членки определят какво Европол а, е, трябва и може да прави с информацията, информацията, която споделяме. Ако информацията е необходима само за а, е, сравнителен, а, е, за съпоставка, това а, ние ползваме именно с тази, за тази цел ако е нужно разследване, ние предоставяме информацията за съответното разследване. Но информацията е в така собственост на държавите членки. Европол не я притежава. Критериите в случая с Кипър. Имахме проблем, тъй като поради схемите за приоритизация не можахме да помогнем достатъчна степен на кипърските органи, тъй като имахме критерия с местообиталището и сега а, вече можем а, като а, да, да подпомагаме по-добре кипърските а, власти. Но в началото беше трудно те да внасят различни случаи. Е, заедно с Бюрото за връзка в Хага, ние всъщност е, преценявахме каква е възможността да се помогне на кипърските органи в един или друг случай. Е, търговията с хора влиза в нашия мандат и разбира се, работим за групите, по групите за организирана престъпност. Еврос, е, регион Еврос. Е, да, наистина посетих го. Е, там не сме изпратили Европол служители, но анализатори, които ще помогнат на правоприлагащите органи в обработване на данни в дела и престъпления, които те разследват. Имаме работещ е, с Турция, имаме стратегическо споразумение, имаме е, офицер за е, свръзка от Турция в седалището на Европол, но до сега не сме могли да обменяме оперативни данни с Турция, тъй като нямаме оперативно спогодба с тях. Така че Европейската комисия договаря оперативна спогодба, оперативни спогодби, което включва възможността да се обменят лични данни. Европейския парламент има роля в е, договарянето на оперативните е, спогодби и това е, се осъществява в момента. Външната стратегия и външната сигурност, сътрудничество с трети страни. Сътрудничество с трети страни е изключително важно. Ако, например, говорим за тежка организирана престъпност. 65% от е, е, лидерите в тези групи са европейски граждани, което означава, че другите са извън е, от държави извън Европейския съюз. Не можем да ви дадем цялата разузнавателна картина, ако нямаме информация от трети страни. Затова е важно да имаме оперативни спогодби и с трети страни, което става дума за наркотици. Имаме такова споразумение с е, Колумбия, стратегическо и оперативно, е, и можем да обменяме данни с колумбийските власти и да работим с поне две е, държави членки в различни по различни случаи. Е, третата група за Западните Балкани. Имаме оперативни споразумения с всички държави от Западните Балкани, но трябва да работим по обмена на информация. Все още там има какво да се желае. Е, много важен е този регион за нас и трябва да имаме тясно сътрудничество с тях. По Брексит обсъдихме, разгледахме всички сценарии, свързани с Брексит. Направихме това в управителния съвет. Поискахме насока, насоки, представихме пред управителния съвет различните сценарии и стъпки, които Европол предприема във връзка с Брексит. Разработили сме различни е, мерки при различните сценарии, различните политически решения, които може би ще се вземат. Извинявам се, че не отговорих на въпроса е, и че не откликнах на Ирландия, на поканата на Ирландия да говоря пред техния парламент, но можете да попитате, да помолите е, служители за връзката тук в Брюксел да направи, да осъществи е, връзката. С е, работна група 50 на европейска равнище поддържаме връзка и водим дискусии по Брексит. Е, информацията, която се събира на е, ниво ЕС е много важна. Миналата година успях да посетя всички държави членки и да поставя е, въпросите, различни проблеми за всички партньори с така по покана и молба да проведат задълбочен анализ, защото имаме сериозен проблем и с тежката престъпност, и киберпрестъпността, и организираната престъпност, просто защото имаме различен подход и ни е нужно да обединяваме разследващите органи и обмен на информация в реално време след което заедно да разработим план за действие, как да е, действаме с различните групи за организирана престъпност. Платформата за европейски полицейски решения, научно-изследователска и развойна дейност. Всичко е много скъпо, а ресурсът ни е ограничен, така че трябва да е, използваме оптимално, максимално това, с което разполагаме. Е, е, правоприлагащите е, служби трябва да се е, сами да установяват контакт помежду си, за да решават проблемите с сигурността в съответните си страни, а ние в ЕС на ниво Европейски съюз ще търсим новаторски решения сътрудничеството с, между Фронтекс и Европол е много важно. Имаме проблеми при обмена на информация между двете агенции. Миналата година имахме един а, общ съвет, управителен съвет на Frontex и Европол и там така набелязахме посоката на бъдещето ни сътрудничество. Има развитие в сътрудничеството с Frontex и Европол, но е изпълнителен директор на Фронтекс и аз е, сме решени да си взаимодействаме и да не дублираме действията си там, където е възможно това да бъде избегнато. Защита на данните и съответните норми. Съществуват наистина различия, има разнобой между държавите членки в Европейския съюз. Трябва да работим в е, правната рамка, с която разполагаме, имаме е, отговорник за защита на данните в нашата е, служба, е, работи с 10 души и оценява ежедневно начина по който ние действаме с ежедневно с данните, които получаваме, така че да ги ползваме ефективно, за да сме в помощ на държавите членки. Но Разбира се, този въпрос е, заслужава и задълбочена дискусия. Ако решите да я проведете, ние ще участваме. Трябва да помислим, например, за новата правна рамка за Евроюст, която да е по-добре адаптирана към новията е, среда на сигурност, която се е, променя непрекъснато приоритизирането на ниво Европол. Това е една от ежедневните ни задачи. Организираната престъпност е много е, образна, много странна. Престъпността се превърна в е, бизнес. Виждаме огромно е, разрастване на вноса на наркотици в Европейския съюз. Има центрове за синтетична дрога, които произвеждат синтетична дрога, която се изнася в трети страни. Много от дейностите на тези групи стават все по- сложни, и изискват много повече технически опит. Държавите членки е, се налага да участват все повече в е, е, финанс, борбата с финансова и економическа престъпност. Затова ни трябват добри експерти, които да проследяват потоците, паричните потоци, а сега не разполагаме на национално равнище, нито пък на европейско с необходимите ние експертен опит в това отношение. Статистиката сочи, че 2,1% от е, е, прихванатите, е, конфискуваните средства, от прихванатите средства, само 1% от тях са, са конфискувани. Това е изключително нисък процент и не помага срещу дестабилизацията на економиката бих предложила, ако има въпроси, на които не получихте отговор, моля, претете ми ги в писмен вид и ние ще ви е, изпратим писмен отговор. Приканвам ви е, да е, заповядате в Европол за по-задълбочени дискусии. Благодаря, госпожо Дебол. Вие направихте всичко, е, което е във вашите възможности. Нищо чудно, всъщност. Това е смисъл на това заседание. Е, то, то се отнася до Европол. В момента вие го представлявате. Благодаря за това, че сте тук. Благодаря за, за усилията, които полагате, положихте да отговорите на актуалните животрептущи въпроси, които поставиха всички е, изказали се тук. Сега е, изоставаме с 5 минути от нашата програма и предлагам без бавене да минем към следващата точка от дневния ред, без да прекъсване. В 4.15 ще направим кафе пауза. До тогава имаме 35 е, минути, за да изслушаме следващите ни е, оратори, господин Андрей Линта, председател на Европол, на управителен съвет на Европол и госпожа Флория, която е бивш е, съпредседател е, на групата, съвместната група от Румъния, която беше наблюдател в управителния съвет на Европол от името на нашата, на групата за съвместен парламентарен контрол. The, the European, I was just uh, trying to frame the, the following point. Опитвам се да формулирам следващата точка. Наистина, то е, управителен съвет е, много добре работи, като адаптира работните програми според бюджета. Той е, приема, обединя, обединява годишните дейности на Европол според протокол 14 от регламента на Европол и е, според е, този е, член се канят лица, които, чието мнение има отношение към дискусията. Ето защо ние сме поканили и господин господин Линт и госпожа Флориан. Е, на последното заседание на е, групата през февруари не бе взето решение по въпроса за представителите на съвместната група е, и тяхното присъствие на заседание на управителния съвет на Европол. Следователно са председателите представени в групата и бившия съпредседател госпожа Флория присъстваха на заседанието на управителния свет през май тази година. Тя внесе писмен отчет до съвместната ни група и ще го представи лично на това наше заседание. Добре дошли! Имате думата. 45 минути се предвиждат общо за двамата като очакваме и някои от депутатите вземат отношение преди кафе паузата. И така, първо господин Линта има думата. Може би по 10 минути е, да говори всеки от вас е, и след това ще дадем думата на желащи да се изкажат е, в рамките на 2 минути максимум за всеки въпрос. Имате думата, господин Линта. Uh, Благодаря, уважаеми членове на групата, уважаеми съпредседатели. Както помолихте, кратко изтегнато изказване ще направя по основните насоки на дейност на управителния е, съвет след февруари тази година. За мен е голямо удоволствие да съм е, тук. Е, както казах, накратко ще се изкажа, като очаквам и по-нататъчна дискусия по дейността на управителния съвет. Още в самото начало искам да кажа, че е, управителният съвет е основен орган, защото представлява компетентните органи на държавите членки, а те са основните заинтересовани страни, както и вие посочихте в началото. Ето защо искам да подчертая още веднъж, че управителният съвет е основният управителен орган на агенцията, като съставът му е с представители е, на правоохранителните органи на държавите членки. Това е първата ни среща след февруари миналата година. Значително се промени нормативната уредба, но през целият този процес управителният съвет изигра своята водеща роля. Днес стратегическото планиране и контролът се прилагат ефективно съгласно член 11 от регламента за Европол. Ние приемаме многогодишния програмен документ, за него много говорихме тук, годишната работна програма и бюджета на Европол. По такъв начин съветът не само определя стратегическите насоки, но и оперативната дейност на Европол. По-нататък съветът упражнява своите правомощия на назначаващ орган по отношение на служителите и на изпълнителния директор – Определяме и е, служителят, който отговаря за защитата на данните, е за финансовата отчетност и способностите. Тези три длъжности, заедно с секретарията, изпълняват свързаните с дейността на управителния съвет функции. Приемаме и е, годишния консолидиран отчет за дейността на Европол. Изпълняваме различни регулаторни функции във връзка с доброто управление и функциониране на Европол, например. Управителният съвет прие решение за правата и задълженията на офицерите за а, връзка, критериите за подбор, назначаването на изпълнителен директор и заместник изпълнителни директори, борбата с измамите и преодоляването на конфликта на интереси, както и прилага концепцията за интегрирано управление на информацията. Актовете и решенията, които приема управителния съвет отговарят на специфичните потребности на Европол и държавите членки. Uh, Регламент 1024 uh, година uh, за прозрачността определя условията и ограниченията за обществен достъп до документите на, Европе... на Европол, като така се поддържа равновесие между прозрачността и отговорността от една страна и поверителността на информацията. Може да си зададете въпроса как функционира съветът. Председателят на управителния съвет свиква заседание на съвета на 4 октомври. Аз съм свикал вече 112-то заседание на управителния съвет. Провеждат се 4 заседания годишно, което дава представа за натовареността. Имаме работни групи по управлението на информацията и корпоративното управление. Като изпълнява функцията си за вземане на решения, Европол работи и в взаимодействие с националните компетентни органи за събиране на финансова информация или с Комитета за сигурност, който гарантира поверителността и стандартите за сигурност в Европол. Колко разнообразна е дейността на управителния съвет, може да се види в дневния ред на заседанията му – ключови участници са членовете. Всяка държава членка има пълноправен член, титуляр и заместник. Също въжи и за комисията. Както виждаме от опита си, е, управленските и оперативните познания и умения на членовете на управителния съвет са незаменими за превръщането на Европол в е, организация образец в областта на правоохранителната дейност. Също така, ние поддържаме контакт и сътрудничество и с е, компетентните органи на национално равнище в съответните Министерства на вътрешните работи. Общностният ни подход води до резултати, е, с които с гордост мога да споделя. Всички решения, които приемаме, се приемат единодушно, с консенсус. въпреки различната култура, различния опит, различните условия, в които работят членовете на управителния съвет, ние работим като здраво споен колективен орган в борбата с престъпността и тероризма. Такива резултати биха били невъзможни без отличната подготвителна работа на администрацията под ръководството на изпълнителния директор. Затова тук ми позволете да кажа няколко думи за ролята на управителния съвет в по-общ план. Имаме сложна управленска структура Европейския парламент, Европейската комисия и съветът заедно с Европейския надзорен орган за защита на данните и съвместната група за парламентарен контрол има много сложна структура на управление и контрол, като се определят приоритетите и се упражнява контролна дейност. По-нататък, Европейския парламент и съветът играят изключително важна роля като бюджетни органи и ние е, отговаряме на изискванията, които са отправени към нас в тази връзка – ние сме един е, уникален управителен орган. Управителният съвет прави оценка на новите задачи, които се възлагат е, на Агенцията на европейско равнище, планира дейността си и е, способностите си, изпълнява задачите си в интерес на държавите членки. От опит мога да кажа, че участието на е, управителния съвет в общоевропейски проекти още на ранен етап води до по-успешното им изпълнение в взаимодействие е, с националните органи. Проекта за оперативна съвместимост е един успешен пример е, за дейността и сътрудничество на Европол и държавите членки. Съвместната е, група е естествен ключов партньор на управителния съвет. След февруарската среща, съгласно член 14 от регламента за Европол, дейността ни още повече се разшири. През май в Букурещ беше проведена предишната среща и там ние приветствахме и участието на госпожа Флорея, но тя ще разкаже повече за конкретната дейност. От името на управителния съвет искам искрено да благодаря на госпожа Флорея за пълноценния и принос към нашата работа. Управителният съвет изпълнява разнообразни функции, включително приехме консолидирания годишен отчет за дейността през 2018 година и той беше предоставен на разположение на европейските институции. Съгласно член 11 от регламента, ние вземаме решения за вътрешната структура. В тази връзка ние приехме организационните промени, предложени от изпълнителния директор с новата стратегия – е, и изграждането на нов център за борба с е, стопанските престъпления. С оглед на бъдещето, управителният съвет обсъди важни бюджетни въпроси, най-вече последствията от намаляването на е, бюджета и неблагоприятните тенденции, които се очакват за следващата година и в рамките на многогодишната финансова рамка до 2027 година в Хага ще продължим да разглеждаме този въпрос от различни гледни точки. Преди да приключа с изложението си по нашата дейност, искам да подчертая, че е, всички обобщени справки от нашите заседания се публикуват е, в е, интернет на нашия официален сайт. Той отговаря на изискванията за прозрачност и откритост, без обаче да се нарушават нашите задължения за опазване на поверителността на оперативните данни. Няколко думи за бъдещето в заключение – Многогодишният програмен документ ще бъде прият на 23 ноември тази година, заедно с годишната програма за нашата дейност, очертават основните насоки до 2022 година. Както вече стана дума и в разговора с изпълнителния директор, многогодишният програмен документ е положително явление, защото основната му цел е да допринесе за по-успешната борба срещу е, тежката трансгранична престъпност. Приоритетите са отразени в работната е, програма и статистическите резултати е, се публикуват в нашите годишни отчети. Оттам личи, че държавите членки все повече разчитат на дейността на Европол и нейните резултати. Ние сме в състояние да се справим и с нови предизвикателства, като например новите технологии, включително технологиите от пето поколение или неприкосновеността на цифровите данни. Утре е, ще чуете моя колега Кангас, е, който ще ви даде конкретен пример за инструмент, разработен от е, Европол, който ще облегчи работата на националните органи в ползването на данни от Европол. Смятам, че е все по-важно за нас да разширяваме сътрудничество и синергията с други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи. Ние подкрепяме целите на многогодишния програмен документ. Ще работим заедно с другите агенции в областта на ПВР, включително с бъдещата Европейска прокуратура, така че междуведомственото сътрудничество да се развива на всички равнища. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашите въпроси. Um, um, Благодаря, господин Линда. Сега давам думата на госпожа Флора, за да докладва за участието и в управителния съвет на Европол като наблюдател. Уважаеми колеги, дами и господа, за мен е удоволствие, че съм тук. Няма да чета доклада си. Вие разполагате с него. Ще направя само няколко коментара. Позволете ми най-напред да благодаря на господин Линта за това, че ми покани като съпредседател на съвместната група да присъствам на 111-то заседание на управителния съвет на Европол. Бих искала да се възползвам от тази възможност и да приветствам добрите взаимоотношения, които създадохме между нашата група от 2017 насам с управителния съвет на Европол. От самото начало искам да подчертая, че тази година управителният съвет на Европол увеличи броя на точките в дневният си ред, по които ние можем да присъстваме. Това показва, че има доверие и конструктивно сътрудничество между двете страни през последните месеци. Основната ми цел като представител на съвместната група в е, управителния съвет на Европол и да създада тесни взаимоотношения между нашата група и агенцията, не само по ключови въпроси, но и по важни въпроси, свързани с работата на управителния съвет, е, повдигнати по време на заседанията му, например по въпроса на бюджета. В доклада ми от юли ще намерите резюме на дискусиите, които водих с изпълнителния директор на Европол, с председателя на управителния съвет, както и с представители на Европейската комисия. Обедена съм, че много от тези теми ще бъдат обсъдени по време на днешната ни среща, тъй като те са от изключителна важност за бъдещото развитие на агенцията. В сложната среда на сигурност в Европа, трябва всички канали да са отворили целегодишно, а не само по време на двукратните ни годишни срещи. Работата на служителите от Европол, особено изпълнителният директор, е нещо, което приветстваме, тъй като те отговарят на всички въпроси, които поставяме. Ние Искаме да получаваме пълната информация, за да можем да упражняваме пълноценно парламентарен контрол. Особено внимание обърнах на основните инструменти на нашата група, за да изпълнява своите функции, именно задаването на устни и писмени въпроси, както и на възможността за по-добро използване на тези инструменти. Госпожа Катрин Дебол в своето изказване представи основните предложения за организационните промени – във връзка с стратегията 2020 плюс на Европол, за да се адаптираме към новата среда. Европол ще централизира всички свои функции в един финансов, едно финансово звено, което ще бъде в част от дирекцията по способностите. Освен това, искаме да се отговаря бързо страна на Европол по въпросите на финансовите и стопански престъпления. В дирекцията по оперативната дейност има център за финансови и стопански престъпления. На заседанието на управителния съвет се приема и доклада за дейността от 2018 година. Това беше документ, който се споделяше с нашата група за консултация. Относно външните отношения, госпожа Кетрин Дебол направи обзор на новата стратегия на Европол, документ, който в момента се разисква допълнително и ще бъде доразвит следващата година. Следващата част на срещата се отнасяше до бюджетната перспектива за Европол за едните години. Какво означава това за дейността на агенцията? Работата, работната програма за 2018 показа, че недостига на бюджетни средства изискваше да се деприоритизират някои важни дейности на Европол. Списъкът от тях създаде безпокойство сред членовете на управителния съвет. И ако видите какво се съдържа, действително имаме основания да се тревожим. Липсата на инвестиции в технология, в областта на съдебната медицина също изискват повече внимание при променещата се страна. Броят на служителите на договор през едните години могат да намалеят, което ще ограничи оперативната подкрепа от страна на агенцията за държавите членки. Господин Линта беше поканен да представи исканията на Европол по отношение на бюджета преди юнската среща на съвета. Беше изпратен изпратено писмо от него на 4 юни до господин Таяни, тогава председател на Европейския парламент, и госпожа Кармен Дан, румънския министр на вътрешни работи. Колеги, дискусиите в управителния съвет повдигнаха важни въпроси за бъдещата дейност на Европол и организацията на работата му. Ние трябва да продължим да работим и отдаваме особена важност е, на работата за преодоляване на предизвикателствата. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Флора. за това, че представихте работата ви като наблюдател в управителния съвет на Европол. Уважаеми колеги, имате ли въпроси? Не. В такъв случай искам да ви благодаря. Искам да благодаря на двамата оратори, както на господин Линта, так, господин Линта, така и на госпожа Флора, Флорея. Благодаря и за подробният е, доклад е, относно работата и в управителния съвет на Европол. Сега ще направим кафе пауза. Моля да се върнете отново в залата в 16.45.